контрола върху продуктите от животински происход. Имаме пълен езиков режим, без естонски и малтийски. Освен това, е, кален, календара за 2014 година е на разположение и след, т.е. знаем какво ще правим и след е, изборите но нещата след май 2014 могат да бъдат променени, могат да търпят промени. Имаме освен това посещение. Група от... А, още ги няма, те ще дойдат днес след обед, преводачи от Люксембург, които ще ни посетят. Имаме и съобщение за делегацията в Вашингтон. От 14 до 18 юли се състоя това, съобщ... това посещение. То е публикувано, публикувано на интернетната ни страничка. Утре от 12.30 ще говорим за директивата за отпадъците и ще имаме публично изслушване за контролите. Е, не е много добре. Изслушването ще се проведе паралелно с нашето заседание. Е, трилога за F-газовете ще протекат в Брюксел на 27 ноември ще е последният трилог. И сега протоколите. Протоколите от 18 и 20 юни и 10 и 11 юли са на лице. На лице са и онлайн. Не виждам да има възражения. С това ги обявявам за приети. Сега продължаваме с господин Кроте. Това е докладът за биоцидите. А може би някои от вас ще се очудят, че отново се занимаваме с биоцидите. През 2012 година приехме е, този текст, но някои неща се промениха, промениха се някои технически спецификации, затова трябва отново да се занимаваме с този въпрос. Аз бях номиниран е, да се занимая отново с техническата преработка Значи не започваме всичко от начало, някои неща само ще се преработят. При трябва да се споразумеем последния въпрос, когато имаме РИЧ директивата или пък биоцидите, трябва да видим как да разделим бюджета, бюджетите, как да се правят изчисленията. Хубаво е, че и комисията присъства тук. Надявам се да се получи една продуктивна дискусия. Нещата на хартия са, изглеждат добре, но на практика се оказват че не функционира така добре. Надявам се комисията да ни предложи добро разрешение. Надявам се предложението на комисията да бъде прието от вас и отново подчертавам, става дума само за технически точки, които трябва да обсъдим. Това са някои малки неща не бива да започваме пълния дебат отново. И така, давам най-напред думата на Криста Клас, нашият експерт, докладчик в Сянка. Благодаря. Благодаря за краткото въведение. Преди знаем, още преди знаем, че това е много техническа тема. Пакетът е много сложен, така че нормално е текста има някои неща, които не са много ясни. Аз благодаря на докладчика за доклада и за списъка от необходимите неща, които трябва да се преработят. Не е в интерес на парламента да отлагаме този регламент. Той вече е в сила, но както казахме, трябва да се преработи. Затова НП подкрепя напълно предложенията за изменения. Но искам да уточня едно нещо. Целият парламент се застъпи за изключване на определен вид водачи от е, обхватното поле на регламента. Очаква се въвеждането на пазара на специални вещества. Трябва да видим как ще се разреши този проблем. Нещата по принцип изглеждат добре, но когато в член първи се казва, че е необходим нов лиценз или подновяване на лиценза, то трябва тогава да допълним един текст – Така че за този момент трябва да помислим за изключения за този вид водачи. Добре, благодаря, госпожо Клас. Давам думата на комисията. Благодаря, господин председателю. На този етап нямаме какво да кажем, освен да повторим това, което вече казахте, а именно, че този проект цели да се отстранят очевидните грешки в текста. И е, несъмнено има пунктове, които заслужават до разясняване. А целта е да се направи така, че проектът на изменение да бъде прият максимално бързо доколкото някои части от текста създават проблеми при пускането на пазара на така наречените третирани продукти. Член 94. За бюджета, ако ми позволите, няма да се изказвам сега, но след като чуем, може би, колегата от ЕКА, ще се включим отново, за да разясним позицията на комисията. Благодаря. Е, имаме представители от Агенцията по химически вещества. Имаме и директора на отдела по химични вещества. Той има думата. Благодаря. Благодаря за възможността да е, представя мнението на агенцията. Нека започна с следното. Наистина, регламентът е от 1 септември в сила. Това беше много интензивна фаза на подготовка за въвеждане в сила на регламента. Всички необходими условия са на лице за задействане на регламента. Ние сме в контакт с държавите членки е, получаваме данни от тях, така че регламентът функционира добре. Ние много внимателно следим дискусията в парламента и в съвета по този файл, защото много от измененията имат влияние в реалния живот. Това, което казахте и вие, вашия доклад е разумен, ние го подкрепяме, но две неща искаме да подчертаем – Просто искаме да ви помолим да помислите върху тях. Най-напред, първото е бюджета. 70, член 78 постановява много стриктна формулировка за отчитането. От наша перспектива това не е продуктивно. Трябва да се намерят синергии между а, биоцидите и летливите газове. Нека помислим за това. Нека формулировката стане по-гъвкава. Естествено, в финансовия регламент се постановява отделно отчитане, но тук може би може на практика да помислим за по-гъвкаво решение. На следващо място, приложението на регламента. Ние сме отговорни за четири регламента. Това е един от регламентите, който не предполага хармонизиран подход на национално равнище. Това означава, че ние нямаме много пространство за действие. И за това в контекста на синергиите искам да ви помоля да, из... да помислите как този регламент може да се приложи по-продуктивно на национално равнище. На нас ни е, трябва правно основание, за да може да контролираме нещата на национално равнище. Отново благодаря за възможността да представя нашите, нашето становище и в заключение искам да кажа нещо за дългосрочните ресурси. Про през лятото комисията излезе със съобщение за ресурсите на децентрализираните агенции до 2020 година. В това съобщение се предлага да се намалят ресурсите за биоцити не с 1 до 3%, а до 20 до 45% до 2020 година. И според мен това е прекалено много. Това предложение буди огромна загриженост у нас. Благодаря, господин председател. Благодаря. Господин Каушлетер. Uh, Бих се съгласил с докладчика че дори да искам промен... да променя нещо в регламента за биоцидите, аз искам, това би отворило една котия на Пандора и може би не е най-добрата идея. Основното, което трябва да постигнем е, е да гарантираме по-добро изпълнение и прилагане на това, което сме съгласували вече, както и да постигнем по-висока степен на хармонизация, защото в парламента, а и в съвета, се чуват много гласове за пълно приспособяване към местните условия. Ако внасяме големи изменения, тук ще си създадем проблеми и няма да постигнем целта си. Действително, бихме отворили котията на Пандора и не мисля, че това е най-разумното. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Искам да помоля комисията да обясни какво означава съкръщаването на средства с 45% за периода 2014-2020 година, защото а, бихме искали работата да върви добре, да има достатъчно контроли, за което са необходими съответните средства, средства така че едно съкръщаване на средствата с 45% а, е сериозно ограничение. Моля, заповядайте. You, uh, Благодаря, господин председателю. Да, наистина мога да коментирам този въпрос. Вярно е, че неодавна комисията излезе със съобщение до парламента и съвета за средствата на различните агенции. И това съобщение включва ЕКА и е, новата дейност, свързана с биоцидите, за която е поверена отговорност на ЕКА. От съобщението на комисията се вижда, че ресурсите за дейността, свързана с биоциди, е, са значително намалени, както посочи и колегата от ЕКА. Намалени са за периода 2019-2020 година като за първите години от дейността на агенцията 2014-2018 броят на длъжностите остава почти непроменен в сравнение с посоченото в ревизираното финансово заявление от август 2011 година и отчета, е, в който е разисквано функционирането на регламента. Така че за 2014-2018 година по памет цитираме 47-48 съответната бройка. Е, като цяло щатният състав ще остане същият, какъвто беше предложен първоначално но е вярно, че след 2018 година ще има значително съкръщение. Поне това предвижда съобщението. Ако позволите, искам накратко да се върна на коментара на ЕКА за бюджета и за редакцията на член 78, алинея 2. Много важен елемент от регламента. Този елемент е включен целенасочено от комисията. Той фигурираше в първоначалния проект, внесен от нас и не беше подложен на никакви дискусии. Е, беше явно приемлив за всички заинтересовани страни. Целта на тази норма е да е ясно, че бюджета и счетоводната система в ЕКА ще бъдат отделни за различните дейности. Така че а, би трябвало а, за дейността по РИЧ и дейността свързана с биоцидите ЕКА да води отделно счетоводство. Това първо. И второ, не трябва да има а, кръстосано субсидиране на тези дейности. Според нас всичко това е важно за надлежното управление на агенцията и също така гарантира, че когато дружествата плащат такси, те наистина се обославят от стойността на извършваната дейност и платените такси се плащат само за тази дейност, а не за да субсидират друга дейност на агенцията. Именно за това включихме съответния текст в проекта. Разбираме, че има известни трудности, поне в краткосрочен план, с балансирането на бюджета, специално този за биоцидите, работим за намиране на решение, но що се отнася до комисията, решението не би било да се заличи член 78 алинея 2, а да се намери някакъв механизъм адхок за преодоляване на проблемите. Благодаря. Благодаря, господин Малм. Искате ли да допълните нещо? Um, you, благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. Току-що казаното от комисията е вярно. Предвижданите съкръщения в нашия състав са предвидени преди всичко за 2020 година. Но не забравяйте, че това е период, в който трябва пълноценно да се разгърне нов процес на разрешение от Съюза. Все още комисията не ни е дала разчети, според които натовареността ще намалее и ние се притесняваме, че като ни се намали съставът, няма да можем да поемем работата. Това не е притеснение за непосредственото бъдеще за идните 3-4 години, а за по-далечно бъдеще. Освен това, смятаме, че е справедливо от наша страна да се стремим към изменяване на нормата. Е, смятаме, че изменението, което предлагаме, е техническо, защото основните принципи ще бъдат запазени. Ще ви дам два примера, при които изпитваме трудности. Например, ние създаваме общи информационно-технологични е, механизми е, за работа по различните нормативни актове и е, сега ни се налага изкуствено да разделяме сметките и разходите, които правим за изпълнение на различните актове. Същото въжи и за общите административни услуги на агенцията. Бихме искали да не допускаме е, да не се стига до там две или дори три отделни агенции всъщност да работят под един покрив. Благодаря. Also für mich klingt es plausibel. Звучи ми достоверно. Направихме посещение с е, делегация от е, нашата комисия в агенцията и навсякъде, където могат да се направят економии, да се постигнат ефекти на синергия, не бива да се колебаем вместо да се опитваме да се придържаме към а, урязаните цифри и да се оплакваме, както каза Криста Клас, целта ни трябва да бъде от една страна да реализираме економия, от друга страна да не пречим на дейността. госпожа Корин Лепаш и господин Шулигер. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа съвсем кратко. Регламентът от 2012 година бе резултат на дълги преговори. Той е много важна стъпка към упростяване на системата и към опазване на околната система. Вярно е, че имаше технически грешки и неточности и за това трябва да се коригира текстът, за да се прилага правилно. Регламентът е вече в сила и за това трябва да се действа бързо, за да се избегнат несъответствията и техните непредвидими последици. За това напълно подкрепям комисията. Политическите аспекти са уредени през 2012 година. Не е необходимо отново да ги разискваме. Уреждаме сега технически детайли и за това трябва да се съсредоточим именно върху изменения с технически характер, които се радват на консенсус. Малко се чудих, че току-що ми отнеха знаменцето от масата. Сега давам думата на Джуди Гърлинг благодаря, господин председателю. Първо искам да ви благодаря за направения отчет. Мисля, че той много точно отразява постигнатото между нас съгласие да се стремим само към техническо разясняване. Като докладчик в Сянка е, много се радвам да работя именно в тази насока. Е, някои от измененията са свързани е, с преходните проблеми. Доста подробно ги обсъждахме тези въпроси при преговорите, които бяха продължителни и доста тежки. Госпожа Клас много усилия положи за постигане на всеобщ компромис. Е, мисля, че ние имахме доста трудности при полското председателство по това време и за това е неизбежно, че останаха някои неща за изчистване. Подобно на госпожа Лепаш, аз бих призовала да устоим на изкушението да излезем извън чисто техническите изменения на този етап. Аз ще внеса някои изменения. И те наистина ще бъдат насочени към техническо усъвършенстване и подобряване на текста. С удоволствие бих ги обсъдила с другите докладчици в сянка, за да сведем измененията до минимум, но ще има няколко важни неща, които според мен могат да бъдат добавени без голяма паника или затруднение. От самите предложения за изменения ще зависи дали обсъждането ще бъде трудно. Както казах в началото, трябва да се предпазим от това да отваряме още веднъж котията на Пандора, защото можем и да не можем да я затворим. Така че апелирам към всички да подходим по най-простия възможен начин и да се ограничим с темата ефекти на синергия и свърз, всички свързани с а, информационните технологии и проблеми. Може да проведем една предварителна среща, за да а, се съгласуваме преди да направим предложенията за изменения. С това приключваме дебата. 27 септември е крайният срок за подаване на предложение за изменение. На 17 октомври ще ги обсъдим в комисията и все още не е ясно кога ще ги внесем в пленарна зала, но на 17 октомври ще поставя този въпрос, за да може документа и това досие да бъде предвижено по възможно най-бързия начин. Благодаря на всички за участието и за дебата. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 5. Възражение, повдигнато съгласно член 88, параграф 2, свързано с здравните претенции за храни, въглехидрати и дам думата на госпожа Зомър. Благодаря. Възраженията са постоянна тема от 2006 година насам и изключително спорна не само в нашата комисия, а и навсякъде в парламента. Комисията допусна това възражение, защото въглехидратите допринасят за поддържането на нормалните функции на мозъка. Разбира се, че не можем да възразим срещу това твърдение. Проблемът е, че комисията по собствена инициатива, без експертна оценка, е въвела условие за влизането в сила на тази претенция, защото условието е съответният продукт да съдържа най-малко 20 грама а, Разбира се, че а, един продукт а, може а, да съдържа и повече или да не съдържа никакви а, захари. Какви са аргументите против а, това възражение? А, първо, тя заобикаля регламента за възражението защото когато се използва захар, всъщност това е част от е, профила на хранителните вещества. А, според е, член четвърти, този профил трябва да отговаря на регламента, а, е, с който се определят също така и стойностите за мъзнини и за белтъчини. Всички възражения трябваше да бъдат приключени до 2009 година, но до сега комисията не е предложила профили за хранителните стойности на продуктите. Аз предлагам вето и смятам, че това възражение, предложението на комисията представлява въвеждане на тези хранителни профили през дадната врата, агенцията ЕФСА е изготвила научно становище и тя не предвижда никаква употреба за това а, възражение. И по този начин комисията надхвърля определения мандат, защото тя трябва да спазва изискванията на агенцията ЕФСА. възражението е непоследователно в сравнение с други възражения, защото не предвижда никакви допълнителни условия за влизането в сила. Например, за напитки, които се споменава в регламента 432, не предвижда никакви граници за въглехидратите. А, когато говорим за шоколад, изобщо трябва да се откажем а, от а, тези а, изисквания. А, там се казва, че а, Шоколада допринася за еластичността на кръвоносните съдове и в тази връзка а, се отхвърля възражението. Тоест комисията скача от една позиция на друга а, и не е ясно дали се въвежда такива възражения за различни вещества. Някои въжи за захар, за сол. А, така че комисията подхожда непоследователно. А, тази разлика, която комисията не прави, е дали продуктите съдържат а, е, по естествен начин захар или тя е добавена. Мисля, че всички, които а, консумират а, продукти, се интересуват от а, тази разлика. И агенцията ЕФСА твърди, че субстанцията нужна на мозъка, за да поддържа функцията си, е глюкоза и няма никакво значение дали а, тя се съдържа естествено в един продукт или е добавена. Това е а, съвършено без значение. А, така че в а, регламента за етикетиране на хранителни продукти се иска обозначаването на цялостното съдържание на захар в един продукт. Така че аз пледирам да отхвърлим това възражение, защото трябва да подхождаме последователно и да прилагаме един и същи мащаб към всички продукти. Смятам, че е недопустимо комисията да не признава научните изследвания и да заблуждава потребителите. Смятам, че комисията не за първ път а, лобира в Европейския парламент. А, политическата работа на сътрудниците на комисията ми се струва забележително в отрицателния смисъл на думата. Това не е работата на комисията. Ние сами можем да вземем решение, без да получаваме допълнителна информация. От пресата разбрах, че политическата група на социалистите и демократите, междувременно и те, няма да се присъединят към ветото с аргумента, че принципно те са за хранителните профили а, пък а, е известно, че самата аз винаги съм била за и затова те един вид гласуват срещу а, моето а, мнение. Не мисля, че този подход е правилен или че става въпрос за идеология. Става въпрос за научната обосновка и за последователността на системата. Действително, регламентът за хранителните възражения е в сила от 2006 година, но не може да работи, защото липсват хранителните профили. И очаквам от комисията да предложи нещо, което да върши работа. И отделни сътрудници от Генерална дирекция Санко предлага да се предложи просто една прагова стойност. Искам да спра още веднъж на регламента за безопасността на храните, където изрично се забранява заблудата или заблуждаващата информация за потребителите. като цяло в регламента за информацията за хранителните средства сме предвидили обявяването на цялото съдържание на въглехидрати, респективно на захар в едно изделие, а не само добавената захар. Така че и в случай с това възражение трябва да бъдем последователни и затова аз предлагам налагането на вето. Благодаря. Сега давам думата на Корин Лепаш. Само една дума. Всъщност исках да се изкажа е, във връзка с следващата позиция, но аз наистина е, мисля е, за е, този провал във връзка с Трафик Лайт преди две години. Наистина мисля, че тази тема трябва отново да се обсъди. И затова позицията ми може би се различава от току-що казаното. Просто защото ние не взехме решение в интерес на европейските потребители, а това беше целта ни. Тази политика, при която не съществува начин потребителят лесно да научи какво ще потребява и дали то съдържа Господин председател, че първоначалният ентусиазъм, който породи технологията, полека-лека се разсея. Както в лявата, така и в дясната част на спектъра. И всъщност сега вече доста хора са убедени, че се създава голяма опасност за околната среда, особено по, по линия на съхранението а други смятат, че технологията е просто неприложима, било от финансова гледна точка, било с оглед на резултатите, до които ще доведе. Смятам, че нашият колега Крис Дейвис даде много добра иллюстрация за тези опасения в своя доклад. И като слушах коментарите му сега, той всъщност навлезе и в подробности – Смятам, че трябва да насочим вниманието си преди всичко към насочващата роля на държавите членки и отговорността за съхранението. Може би това са двете основни теми, по които следва да работим преди да навлезем в по-нататъчни подробности. Смятам, че трябва да се говори по въпроса за публичното финансиране – няма консенсус и по този въпрос сред обществото. Уверена съм, че ще имаме възможности за по-задълбочени разисквания и да погледнем практическите аспекти на проблема внимателно, защото явно тъпчем на едно място. Не се вижда някак светлина в края на тунела. Искам да благодаря на докладчика и да му пожелая да стигне до положителни резултати. Благодаря сега от групата на социалистите и демократите. Президента, Благодаря. Благодаря. de esta propuesta, yo en primer lugar y de manera sintética. Обсъждайки това предложение, ще се спрем по-подробно на тази тема, но като начало искам да благодаря на Крис Девис за чудесния доклад във връзка с разработването на технологията за улагане и съхранение на въглерод. Може и комисията да получи нови идеи как да се справи с проблемите, свързани с тази технология в Италия, в Испания. Технологията за улавяне и съхранение може да не е оптималната технология за справяне с проблемите на, с климатичните промени, но във всеки случай е стъпка в правилната посока. Ако искаме да ограничим глобалното затопляне на под 2 градуса, смятам, че трябва да обърнем внимание на тази технология. Разбира се, че трябва да използваме и други възобновяеми източници, но употребата на твърди горива ще остане непроменена за един период от време и в този смисъл технологията за улавяне и съхранение на въглерод трябва да остане актуална в Германия и в Дания се произвежда някъде около 80% от въглеродните емисии от твърди горива. И дори ако този процент се намали, делът ще остане доста висок. Освен това се очаква в някои големи азиатски държави, като Китай, емисиите да се увеличат. Ако искаме Европа да бъде водеща в тези технологии, не само в Европа, където се налага и в други точки на света, в които емисиите от въглерод са доста големи и трябва да работим. Опазването на климата е глобален проблем и големите замърсители също употребяват твърди горива и произвеждат големи емисии. Но технологията не се разви така както очаквахме поради високата и цена. Така че от една страна трябва да разработваме по-нататък технологията, от друга страна трябва да информираме. Цената на квотите за въглерод е, изключително много е, спадна и това е, причини проблеми с финансирането на много проекти. Цената на въглеродния диоксид е определящ за успеха на проекти в областта на възобновяемите източници. Смятам, че Европейския съюз може да играе по-активна роля. Смятам, че би било добре да се създаде фонд, който да подпомага инвестициите на държавите и трябва да има обвързващи цели за улавяне и съхранение до 2020 година. Също така трябва да има и мерки за насърчаване на частните инвестиции. Технологиите за лавене и съхранение са много важни и биха могли да бъдат съфинансирани от водещи производители на твърди горива. Но трябва да има също така и яснота във връзка с съхранението и кой носи отговорност. Възобновяемите енергии, енергийни източници трябва да бъдат водещата дългосрочна цел в стратегията за справяне с промените на климата, но трябва да обръщаме внимание и на технологията за улавяне и съхраняване. Защото имаме нужда от допълнителен инструмент в лицето на тази технология за овладяване на климатичните промени. докладът на Крис Дейвис също така се споменава, че трябва да останем реалистични по отношение на възможностите на технологиите. Но трябва да бъдем ясни спрямо комисията. Благодаря. Сега давам думата на Сато Хаси, казва председателят. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за свършената работа, но за съжаление не можем да изразим пълно съгласие с всичко казано и предложено от него в проекта на доклад. Според нас, трябва да се направи разлика между използването на съхранение на въглеродния двуокис при производството на енергия и използването на тези технологии в индустриалните процеси, където няма альтернативи. При енергопроизводството има много альтернативи, но когато произвеждате цимент или стомана, или няма никакви альтернативи, или те са много ограничени, когато се стремим към ограничаване на емисиите на въглероден двуокис. Вече сме свидетели на бързото развитие на технологиите, свързани с възобновяеми енергийни източници и в резултат на това бърз спад на цените. Затова не сме съгласни с идеите, че трябва да има отделни стимули, за които да се отпускат обществени средства, особено в период на бюджетна дисциплина. да се дават субсидии за проекти за съхранение на въглероден двуокис при енергопроизводството. Според нас най-резултатният начин при енергопроизводството би било да се въведат стандарти за емисиите. Ние подкрепихме идеята за 350 грама въглероден диокис на киловатт час като лимит при производството на електричество. Директивата за улавянето и съхранението на въглероден двуокис стигна до нас преди 5 години, но за съжаление не получи мнозинство в парламента. Интересно е това, че е, според е, информация от Съединените щати, е, новите стандарти за емисиите, разработени от администрацията на Обама, означават да не се допуска работа на нови централи на въглища без технология за лавене и отвеждане на въглеродния диоксид. Така че ние за енергопроизводството предпочитаме стандарти за емисиите, както и структурни мерки, които да стимулират търговията с емисии. И двете мерки ще доведат след себе си и много други ползи, като част от тях ще бъдат свързани и с инвестиции в технологията за улавяне и отвеждане. Както вече казах, за промишлените процеси, като да кажем стоманодобива и циментовото производство, При сегашното състояние на научните постижения има много малко варианти за намаляване на емисиите на въглероден двуокис. И така или иначе емисиите от тези сектори трябва да бъдат намалени, ако искаме да изпълним дългосрочните си цели за освобождаване от въглерод и въглероден двуокис. Там политиката може да бъде различна. Можем да помислим за мерки, с които да стимулираме инвестициите улавянето и съхранението на въглероден са обвързани с промишлените процеси. Това се обсъжда в нашата група и според мен може да доведе до резултат. Това е един вариант, по който следва да се мисли. Силно се надявам, че докладчикът и другите групи ще се съгласят да възприемат тази идея. Да се направи разграничение между улавянето и съхранението на емисиите на въглероден двуокис в енергопроизводството и улавянето и съхранението при промишлените процеси извън енергопроизводството. Благодаря. Сега давам думата на Джуди Гърлин. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да се извиня на госпожа Росбах. Тя е докладчик в Сянка. Тя е, трябваше да представи своите бележки. Аз я замествам. Благодаря на Крис за неговия доклад. Разбирам е, отчаянието на Крис, защото темата е важна и щекотлива. Докладът ни кара да направим скок, скок напред, но въпросът е какво наистина може да се осъществи или поне кои части от предложенията са осъществими. Добре, финансирането, целите на Европейския съюз, добре, но трябва да ги прегърнем изцяло, защото а, принудата не е тук правилният инструмент. Тря, трябва ни истински ангажимент, сърцат ангажимент. Сега за финансовите модули. Те са много сложни и се осложняват от развитието на цената на въглерода. Но сме съгласни с Криш, че трябва нещо да се направи за стимулиране на пазара в тази област. Ясно е, че тези технологии за улавяне и съхранение на въглерод са били недооценени, недоосветлени напоследък. Ние знаем много неща и правим много неща за изнасянето на въглерод, но не сме мислили достатъчно добре за съхранение на въглеродни емисии като поощрим именно технологиите, защото това би, било, то би означавало е, увеличаване на заетостта и запазване на работни места в Европа, вместо да ги изнасяме в други части на света. И така, ние подкрепяме доверието в изследванията в тази област. И би било хубаво да се правят не само пилотни проекти, а истински проекти, които да генерират истински търговски продукти. Ние ще представим някои изменения, <clears throat> но те ще вър... Но по принцип, като цяло мога да кажа, че подкрепяме Крис в желанието за поощряване на тези технологии. Виторио Проди е следващият оратор. Е, Благодаря, господин председателю. Благодаря на колегата Крис Дейвис за свършената работа. Не съм съгласен с това, което се прави за улавянето и съхранението на въглероден двуокис, защото на мен ми се струва, че един енергопроизводител в конвенционална електроцентрала няма да възприеме този процес. Имам предвид тази, която работи на въглища. Е, трудно е да направите процеса устойчив. Uno è quello е, evidentemente е, Крис Дейвис откроява два проблема. Първият е свързан с протокола. И тук Призовавам комисията на следващата конференция на страните, държавите страни по протокола от Киото, е да направим нови предложения. Да вземем предвид декларацията от Бали за диференцираната отговорност. Има едно нещо, с което мога да се съглася – То ще ни позволи да не горим въглища. Можем да използваме е, паролиза. ще има много по-нисък размер на емисиите тогава. Много по-малко ще се отделят емисии. И по този начин е, ще може да се улесни отделянето на въглероден двуокис и неговото съхранение. Мисля, че тази технология може да се доразвива. Производството на водород може да ни позволи въобще да изключим въглеродните емисии. чрез изгарянето и това ще бъде много голям напредък в сравнение с сегашната ситуация. И така, искам следното. Ако ще вървим към улавяне и съхранение на въглеродния двуокис, трябва да имаме предвид тази възможност и тази цел – постигане на по-голяма ефективност като цяло. Преди всичко Необходимо е да имаме по-бързи и по-ефтини процеси, които ни позволяват да отделяме въглеродния двуокис от останалите вещества и съединения. Така ще постигнем напредък. И като се имат предвид мотивите, които изтъкнах, смятам, че наистина ще направим нещо съществено. Както за развитието на технологиите, така и за тяхното благотворно отражение върху околната среда. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Фото от комисията ИТР, която присъства тук по член 51. Благодаря. Аз съм докладчик е, за работата в комисията и да искам да благодаря на вашия докладчик за доклада му. Надявам се, че ще се умеем да постигнем тясно сътрудничество между двете комисии. Ние е, малко ви изпреварваме, защото моите колеги вече внесоха изменения по моята част от доклада. С удоволствие ще участвам в обмена на становища по тези изменения днес след обед. Голяма част от коментарите, които вие направихте, се чуха и в комисията ИТРЕ. Е, започвам с по-общата картина. Без улавяне и съхранение на въглероден двуоки, според всички специалисти, няма да се умеем да изпълним дългосрочните си планове и да постигнем дългосрочните си цели за намаляване емисиите на въглероден двуокис. Това първо. Второ. Днес се срещнахме сутринта за пореден път с независими специалисти т.е. един специалист, който смята, че ако не се възприеме тази технология, в бъдеще инвестициите в енергопроизводството могат да се увеличат с 40%. Значи важно е в нашия инструментариум да присъства улавянето и съхранението на въглероден двуокис, защото ако оставите всичко само на възобновяемите енергийни източници, могат инвестициите да нараснат с 40% и повече. Смятаме, че е спешно да се предприемат действия. Други части на света предприемат действия. Те вече са направили анализ на трудностите и са установили как могат да се използват технологиите. Има и демонстрационни проекти. В някои райони, разбира се, има недоверие. Голяма част от а, е, хората разбират, наистина разбират, имам предвид и държавите членки, че а, е, въглеродният двуокис не е запалим газ. Това е първото, което трябва да обясним на хората. Тук рисковете са различни. Тъй, че необходимо е да посветим време за повишаване на доверието на хората към това, което обсъждаме. Също така, както и Крис каза, е, решенията на държавите членки са от значение. Ако държавите членки решат да се включат в отговорността, да поемат част от отговорността в дългосрочен план, положението би било различно. Така е, например, в Канада. Е, най-дългосрочните рискове се поемат на държавно ниво. Мисля, че това може да се постигне и тук. Има известни притеснения е, за бюджета на Европейския съюз, че не трябва да се разпростираме много. Нашата комисия проявява пълно разбиране, но е, все пак не зная дали начина по който сега финансираме от европейския бюджет тези проекти е целесообразен. Разрешенията за планиране по тези проекти са много комплексни и дружествата, операторите, държавите членки се нуждаят от време, за да приемат тези планови решения. Но ние бихме искали въглеродния двуокис да стига до едно и също място. Не може разрешение за планиране да се получи толкова бързо, колкото се вземат решенията в други сфери. Затова проявяваме разбиране към комисията и тя трябва да вземе предвид тези потребности, когато планира средствата. Ние като депутати проявяваме разбиране, че тези решения за планирането могат да отнемат повече време и комисията трябва да знае това. И сега в заключение технологията е, е необходима, използва се по света, демонстрирана е нейната полезност и само тази технология може да помогне да намалим емисиите си на въглероден двуокис при положение, че използваме твърди горива. Е, има одобрение от парламента за този тип технология и разбира се, ние сме готови да се съобразим с потребностите и на държавите членки, когато вземат своите решения. Благодаря. Дам думата на Линда Макабел. Линда Макабел, благодаря. Аз няма е, да говоря дълго. Подкрепям преждеговорящите колеги, особено това, което каза Ердос Пиелю, трябва, когато минаваме към нов економика с ниски въглеродни емисии, да помислим за тези технологии. Виждам тук на своя iPad колко е, колко е, неща се правят в Обединеното кралство. Ето, например, 36% емисии се отделят от, от въглепроизводството, т.е. индустрии, които използват въглища и 39% от други източници. В моята страна ние използваме повече въглища, защото в, вносът на въглища става по-ефтин. Така че тази технология за улавяне и съхранение на въглерода <clears throat> е решение за краткосрочно решение. Но мисля, че може да постигнем съгласие и по отношение на промишленото производство. Е, как тежките, големи индустрии, е, производство на цимент, например, как да ги направим тех производства с ниско отделяне на въглерод. Е, трябва да имаме и проекти. В е, моя регион има такъв проект, но той напредва много бавно. Той трябва да включи енергоцентралите с планиран тръбопровод, който да отделя и да отвежда и съхранява в последствие въглеродните емисии. Е, радвам се, че имахме този дебат днес. Той е важен. Благодаря. Благодаря. Е, с това приключваме дебата. Трябва е, да обобщя. Госпожа Хипнер. А, извинявайте, изпуснахе. Благодаря. Аз още от самото начало исках да кажа следното. Крис описа проблема много добре. Казахме, че трябва да се създадат европейски центрове, където да се складира, складират въглеродните емисии. По този начин може да решим проблема с големите промишлени инсталации. Но се казва, че оказа се, че вината не носят големите енергийни производители, вина носим и ние, защото от една страна ние трябва да сме предпазливи и искаме да намаляваме <clears throat> въглеродните емисии, обаче от друга страна няма консенсус в обществото за подкрепа на тези технологии няма. Няма място, където да се е, съхраняват въглеродни емисии. Хората протестират. Явно хората не знаят, че това решение е доста сигурно решение и не носи опасност за тях. Още нещо. Рискът се носи от производителите от една страна, но от друга страна ние също трябва да допринесем за намаляването на риска. Трябва да поощрим и подкрепим именно тези решения, които са сигурни, които са безопасни. Тоест, има необходимост от изследвания в областта, трябва да се потърсят методи, в които се включат се използват по-добре възобновяемите енергийни източници. Възобновяемите енергийни източници са нещо много добро, но те се различават от регион в регион. Те са разположени различно, с различна гъстота в регионите. Възобновя... Енергията от възобновяеми енергийни източници не може да се съхранява. Е, държавите членки не си сътрудничат, освен това. И тук именно трябва да се намеси комисията. Е, комисията трябва да каже как да постигнем баланса, защото една държава членка не може да се справи сама. А проблемите, свързани с въглеродните емисии, не са проблеми, не са национални проблеми, това са европейски и глобални проблеми. Така че ако предлагаме решения, тези решения трябва да са универсални. Всички заинтересовани лица трябва да се включат. А ако се опитваме да решим проблема само на национално равнище, ще се получи е, отказ, оттегляне на държавите членки от инициативата. Говорим за частния сектор. Говори се много за публично-частните партньорства. Добре, нека ги подкрепим, но как? Как трябва да, да се случи това? Трябва да покажем пътя, метода по който да се поощрят публично-частните партньорства. Не би трябвало да се казва този вид енергия е по-добър от другия вид енергия. В Европа трябва да има енергиен микс. Това е така, но в Европа не съществува специална област, в която е, да се оградим и да водим един прекрасен живот, а да не ни интересува какво се случва отвъд нашите граници. Какво я искам да кажа? Трябва да има една трансрегионална, надрегионална мрежа. Трябва да имаме връзки с други страни. Има методи, някои са по-добри, други не толкова добри. Трябва да приоритизираме по-добрите. Благодаря, каза председателят. Явно, че доста говорихме по тази тема. Вижда се нуждата за поощряване на тези технологии. Крис, Крис Девис каза, че до 2015 година е имало само два проекта, но те не са се развили достатъчно добре. Е, няма смисъл тези технологии да се обвързват с въглешното производство, с използването на въглеща а това не е разумно. Трябва да търсим обвързване там, където няма друга альтернатива, т.е. в производството на цемент и стомана, например. Крис Дейвис говори и за енергията от ветропарковете, че разходите при улавянето и съхраняването на въглерод са даже по-низки от разходите за ветропарковете 4 цента киловатт час струва производството на енергия от ветропарк, т.е. цените ще са даже по-низки. Това е една чудесна альтернатива. Е, трябва да, естествено, течнения въглероден двокис няма да се съхранява. Не това е идеята. Но трябва да обвържем нещата и с електромобилността. Тоест, промишленото производство, там няма альтернатива за намаляване на емисиите и тук именно трябва да се намесят технологиите. Ако искаме да имаме производство на цимент, производство на стомана в Европа, трябва да предложим именно тази альтернатива. Върху това трябва да се съсредоточим, а не да имаме глупостта да предлагаме тези технологии да бъдат обвързани, обвързани с електроцентрала, която произвежда ток от въглеща. Това е безумие, пълна глупост. И така, е, с този доклад се преследва целта технологиите за улавяне и съхранение на въглерод да бъдат, поставен, да бъдат поставени на разумни начала, на разумна основа. Това е важно за обществеността да разбере, че е, тези технологии имат приложение в промишленото производство, но не и в производството на електроенергия. И естествено, трябва да се помисли за най-ефективния начин на производство, къде ще спестим най-много разходи. Но това са неща, които трябва да се проучат. Така или иначе, приключваме дебата. Давам думата на комисията. Някои колеги зададоха въпроси, искат да зададат въпроси. Накрая ще има думата и докладчикът. Комисията има думата сега. Hello, um, Ilinka Balan from DG Energy. Здравейте, казвам се Илинка Валан. Аз отговарям за този доклад. Благодаря за дебата. Ние проведохме публична консултация на 2 юли. Получихме много отговори, анализирахме ги, ще публикуваме доклад с нашите резултати. В същото време проведохме и консултации по отношение на рамката за климатичните промени до 2013 година. Главна дирекция енергетика работи заедно с главна дирекция климат в, по, по това досие. Това мога да кажа. Ще има текстове, които ще публикуваме. Крис Дейвис, виждам усмивката на лицето ви. Може би. Още някой колега иска да се изкаже? Е, Главна дирекция Климат има думата. Добро утро. Аз представям Главна дирекция Климат. Благодаря за възможността да присъствам на дебата. Естествено, споделям изказването на моята колежка от комисията. Трябва да кажа, високо оценяваме становището на Крис Дейвис. Нещата с съхранението на въглерода са наистина важни. Ролята на държавите членки е водеща. Именно държавите членки трябва да поемат отговорност за поощряване на тези технологии. Директивата за улавяне и съхранение на въглерод позволява на държавите членки, както каза и Крис Дейвис, позволява им да поемат водеща роля в съхранението на въглерод и в отдаване на лицензии за строеж на съоръжения. Хубаво е, че се акцентува именно в доклада ролята на държавите членки. Тя трябва да се разбере. Това е важно да се подчертае и в публичния дебат. Говори се за ролята на, на, за, за ролята на отговорността за съхранение. Отговорността трябва да бъде ясно уточнена и поделена от държавите членки и другите актьори. Председателят обществеността не е добре информирана. Тя не приема тези технологии. Това е моето впечатление. А, аз а, имам добри впечатления. Още от 2008 година започнаха тези дебати. Развитието е такова, че в момента няма никой. Е, е, е, тези технологии не се подкрепят от обществото. Следващият оратор, благодаря. Председателят вече каза, обществото не приема технологиите за улавяне и съхранение на въглерод. А комисията е, все се оправя, оплаква, че няма достатъчно ресурси. Добре, тогава защо се занимавате с е, тези проблеми. Тук има колеги, които се ангажират, ето Крис Дейвис, например, нещата се случват в Великобритания, но в други части на Европа а, няма подкрепа за тези технологии. Или пък опитайте се да получите лиценз за такива съоръжения. Хората ще ви погледат над като ненормални. Нямаме и достатъчно правно основание. Има много доклади, но те нищо не успяват да опосредстват. Господин председател, вие също може да имате определен принос. Трябва ясно да кажем какво искаме, а не просто да дискутираме нещата с часове наред. Хората не разбират това, за което ние си говорим. Трябва сигналите и посланията да са ясни. Тагмер Олперен. Няма да се спирам сега на нашите разногласия. От една страна Действително смятам, че технологията за лаване и съхранение е добра. Крис ви знае много добре, че има различни мнения по този въпрос. Но ние сме политическо а, тяло и обсъждаме политическата приемливост на политиките с комисарите и, и а, ви моля да не коментирате дали ни давате политическата си подкрепа. Това бихте могли да направите ако депутат, но не и като представител на комисията. Това, което казахте, беше абсолютно неприемливо. Крис, Крис Дейвис. Крис Дейвис. Благодаря, господин председателю. Най-напред ще повторя. Това е доклад за изпълнението. Би трябвало да упражним контрол как програмата за улавяне и съхранение, по която сме се съгласили, се изпълнява. Добре е да чуем от комисията повече за това как се изпълнява, защото комисията ще има шанс тогава да каже ми не върви много добре, обаче ще направим предложения. Аз се надявам, че ще има такива проекти скоро, но все пак би трябвало да имаме доказателства за това как върви програмата. В доклада си подчертах, че приоритетът трябва да е за държавите членки. Те трябва да поемат инициативата. А някои от тях не искат този механизъм. В някои страни, както чухме от председатели и от други колеги, например за Германия, няма покупки. В Великобритания, мисля, че има четири партийно съгласие, дори националистите са съгласни. В Испания, Франция, Румъния, Литва и до някъде в Италия, където има проекти, е, има степен на изкупуване. В Англия степента е 100%, но не можете да задължите една страна да възприеме механизма. Иначе той се използва другаде в света. И Международната агенция по енергетика на закуска днес сутринта ни каза, че в глобален мащаб ще ни струва 40% повече да си постигнем целите за намаляване на въглеродния двокис, ако не възприемем тази технология. Естествено, че има енергийни загуби, когато се използва този метод и той трябва следователно да се доразвие, за да се намали загубата. Това е вярно, обаче все пак Международната агенция по енергетика ни даде ясни цифри. Аз прекрасно се отнасям към енергийната политика в Германия. Те, а, сте, е, вие сте изразходвали толкова много пари е, и след това ни получавате. Ами, не ни получавайте. Как можем да е, изразходваме толкова пари, колкото вас? Вие сте водеща страна. Ние всички ще банкротираме, но ви благодарим. Благодарим за съветите. Сега по въпроса за безопасността. Холандия и в Великобритания, в Норвегия. Ние сме в добро положение, защото Северно море ни е под ръка. Но вижте, ние можем, според геолозите, там да съхраняваме всички въглеродни емисии на Европейския съюз следващите 100 години. Обаче има проблем, когато местата за съхранение са близо до населени места – да кажем, че а, а, отивате в Европейския парламент и казвате, че искате да използвате запалим а, газ, да го а, пуснете по тръби, може би от Русия или от другаде. И този газ искате да го пуснете по по-малки тръби, да а, го вкарате в къщите на хората и да го запалите. И търсите разрешение. Някой ще ви даде ли разрешение? Представете си. И въпреки това, ние това го правим 200 години. Всички имаме газ в къщите си и можем да го запалим. Значи, усещането на хората за риск понякога е много странно. В Холандия а, имаше проблеми. с това да се съхранява емисиите под населените места. И имаше много голяма съпротива, въпреки че идеята беше да се съхранява въглероден двуокис, който е инертен газ. Той се съдържа във водата и във въздуха, който дишаме. Водата, която пием. Идеята беше да се съхранява а, този а, отпадък в скали, където преди това се е съхранявал запалим газ. А, имаше обаче съпротива срещу това инертен газ да се сложи на мястото на запалим газ. А иначе ние си имаме цъкащи бомби на прага и в къщите. Естествено, че има проблем. Ако една държава членка желае да използва метода, за който говорим, тя трябва да оталожи опасенията на обществото. Сега, нещо принципно. Сато Хаси говори за стандартите за емисиите. Това е особено ценен регулативен инструмент за развитие на технологията. Мисля, че ако едно енергийно дружество трябва да спазва тези стандарти, обаче мине от въглища към газ, е, това няма да доведе е, до напредък със съхранението на въглероден двуокис. Може би е добре да направим това, което направихме с електромобилите е, там а, подходихме а, към производствата, а не към отделните коли или към отделните дружества. А, значи, а, може да се възприеме такъв портфейлен подход и той да се окаже полезен. Вие говорихте за отделни промишлени отрасли, господин председател. Трябва да внесем изменение за стоманодобива и за цимента. А, трябва това да са ни краткосрочните цели. Този проект няма законодателен характер. Би трябвало само да генерираме идеи, за да тласнем напред разискванията. И се надяваме, пак казвам, че комисията ще ни предложи нормативни проекти. Надявам се, че в следващите седмици, когато обсъждаме предложенията на колегите. Е, ще се срещнем с докладчиците в Сянка и с останалите заинтересовани и ще излезем с много конкретни предложения за по-нататъчен напредък. Благодаря. Виждам, че комисията иска да се включи отново. Hm, äh, комисията желая ли отново да се включи? Заповядайте. Благодаря. Ами, за това, което е направила комисията и ще направи комисията е, и думите на Крис Дейвис. Да, имаше голям ентусиазъм през 2007 година, обаче е, не можахме да намерим инструменти за финансиране и поради различни причини не всички проекти се развиха така положително, както ние бихме искали. Освен това, е, дори от тези проекти, които приключиха или не са приключили, е, могат да бъдат извлечени полуки. Комисията се опитва да прави е, това и се опитва да тласка процесите в посока към окончателно решение за инвестиции. Има решение по N и R300. Да, не е това, което искахме през 2007 година, обаче е поне начало. По хоризонт 2020 година индустриалните приложения наистина са един от приоритетите, така че приветстваме проекти от държавите членки за такива приложения. По въпроса за обществената и политическата подкрепа, ние в Генералната дирекция започнахме обществено допитване, за да чуем какво искат хората и другите заинтересовани във връзка с улавянето и съхранението. Получихме доста отговори и ги анализираме Приветстваме вашите усилия в тази посока, включително доклада на господин Дейвис, защото те ще ни дадат и идеи да предложим проекти, които да тласнат напред процесите в Европейския съюз. Uh, да, благодаря за да допълня казаното от колегата от Генерална дирекция енергетика и без да правя противоречиви политически изявления, мисля, че нямаме такива намерения в момента. Е, радваме се, че присъстваме тук, че участваме в разискванията и можем да ви кажем докъде сме стигнали с въвеждането на улавянето и съхранението в Европа, поне така както вижда напредъка комисията. Надявам се това да е полезно за вас. И също ще допълня казаното от колегата е, за директивата за улавяне и съхранение. Евродепутата Крис Дейвис зададе въпрос тази връзка. През юни 2011 година, към а, момента в а, който трябваше да бъде въведена директивата в националните законодателства, а, твърде малко държави членки отчетоха, че изцяло или частично са въвели тази директива. Но сега можем официално да заявим, че положението е много по-добро. В голямата част, в мнозинството държави членки има подкрепа за улавянето и съхранението. До този момент само една държава членка не е предприела никакви мерки за транспониране, които да е съобщила на комисията. Работим по доклад за въвеждането на директивата. Този доклад ще бъде адресиран до съвета и до парламента. Там анализираме как и докъде е въведена тази директива в националните законодателства. Благодаря. Благодаря на комисията. Крайен срок за внасяне на изменения 3 е октомври. Така, още веднъж на 3 октомври, крайен срок за внасяне на изменения. На 4-5 ноември ще обсъждаме измененията в комисията и а, бих подканил представителите на комисията да предадат че бихме искали на следващия ни дебат да присъства директор, тогава когато ще обсъждаме измененията по този доклад, защото това е незаконодателна незаконодателен е, доклад. На 27-28 ноември ще гласуваме по доклада в тази комисия и по всяка вероятност ще е, влезе доклад в пленарна зала януари или февруари 2014 година. Благодаря на всички, които участваха в обсъждането. Сега продължаваме с 8 е, точка от дневния ред. Докладът на Виторио Проди, Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци. Давам думата на господин Проди. Благодаря, господин председател. Тази тема е изключително важна. Заради огромните последици върху околната среда, която имат пластмасовите отпадъци. Когато си мислим за тези е, натрупвания от пластмасови отпадъци, които оплуват в океана и са големи колкото цял континент, можем да си представим е, измерението на проблема и трябва спешно да помислим за неговото решаване. Ние говорим преди всичко за пластмасови отпадъци от опаковки. За пластмасовите опаковки няма специални изисквания. Опаковки и отпадъци от опаковки съставляват около 40% от пластмасовите отпадъци, които попадат в околната среда. И за това съм на мнение, че е изключително важно да преразгледаме съществуващата директива. Трябва да разграничаваме между изискванията за обозначаване на пускането на изделията на пазара и изискванията свързани с екологията и преди всичко с рециклирането и възможностите за това. Някои производители, представители на промишлеността, разбира се, трябва да се съобразяват и с економическите аспекти на темата. Производството на нова пластмаса струва 1400 евро на тон – Но ако успеем да сортираме пластмасовите отпадъци по подходящ начин, то бихме могли да спестим около 40% от изходната маса за производството на пластмасови опаковки и да намалим разходите от 1400 на 900 евро. Смятам, че това е подходящ подход за осъществяването на нашата цел, именно въвеждане на една економика на затворения кръг. Тоест, не продуктите ни да имат един жизнен цикъл, именно пазара а, до а, депата за отпадъци и а, това трябва, разбира се, да въжи за всички видове пластмаса и за а, разделното събиране трябва то да бъде подготвено. Също така е необходимо обозначаване за отделните видове пластмаса, за да може сортирането да бъде по-лесно и надежно, защото Колкото по-ясни са тези изисквания, толкова по-лесно ще бъде събирането и оползотворяването и рециклирането на пластмасовите отпадъци. Така че основната ни цел е да поставим рециклирането на пластмаса на економическа основа. Също така би било добре да наложим санкции върху изгарянето на пластмасови отпадъци и също така да информираме обществеността за тази тема, защото ние зависим от подкрепата на общественото мнение и в тази връзка би трябвало да проведем информационни кампании. Накрая искам да подчертая, че забелязах грешка във втория ред на изложението на мотивите в в, а, в италианската версия на доклада там става въпрос за 1,4 хиляди думи, става въпрос за хора. А, в кръговрата на производството на стъкло вече сме постигнали рециклиране и затвореност на цикъла. Така че ако могат тези две технологии да почерпят опит, това би било чудесно. Благодаря за всички коментари на моите колеги. Господин благодаря, господин Проди. Матиес е, трябваше да се върне преди да сте приключили с увода си, но вие бяхте по-лаконичен от очакваното. Няколко оратори искат да се изкажат от името на групите. Докладчиците в сянка, най-напред от ТНП госпожа Антонеско. Да, мулțumesc și să-i mulțumesc domnului Prodi pentru raportul întocmit. Благодаря, искам да благодаря на господин Проди за доклада му, тъй като той ще съставлява много добра основа за нашата работа. Потенциалът на пластмасата като ценен ресурс трябва да се използва повече. Мисля, че всички сме съгласни. Идеята обаче е, е да вземем предвид, че е, пластмасата остава в околната среда дълго време. Това е ефтин ресурс и лесно се използва. Е, при което се стигна до проблеми с управлението на отпадъците. Значи така се стигна до проблеми за околната среда и за нашето здраве. Много проблеми бяха споменати от докладчика. Искам да направя само няколко коментара, които по-късно ще обобщя и в няколко изменения. Най-напред ще кажа, че трите основни нормативни акта за отпадъците, естествено мисля за директивата за отпадъците – Е, директивът е, е, за отпадъците от електронно и електрическо оборудване и директивата за отпадъците от опаковките не са напълно въведени. Трябва да си дадем ясна представа за това в какво положение се намираме. През 2012 година, според доклада на комисията, околната среда е, е една от сферите, свързани с нашата политика, в най-висока степен застрашени от невъвеждане и неизпълнение на законодателството. Мисля, че по-доброто въвеждане и изпълнение на директивите за отпадъците ще позволи по-добре да управляваме проблемите и с пластмасовите отпадъци. Има също и много големи разлики между държавите членки от гледна точка на пластмаса, така да се каже. Кризата показа, че много инвестиции необходими за рушене, т.е. застроене на завода и за преработка на отпадъци са спрени. Трябва да направим тези инвестиции, за да постигнем целите си. Не бива да забравяме също, че има държави членки, които се нуждаят от преходни периоди. Рециклирането винаги трябва да има предимство пред изгарянето и съхранението в депа. Но 18 държави членки, както показва статистиката, наистина са далеч от прилагане на директивата за отпадъците. А в 11 държави членки над 60% от отпадъците се депонират. Следователно, е много важно да се създадат е, резултатни системи за събиране, така че да не се стига до замърсяване на околната среда. Целта, е, която сме си поставили към 2020 година, е амбициозна, смела, но ние би трябвало да развием и инфраструктурата за рециклиране, иначе има риск е, да изнасяме пластмасовите си отпадъци извън Европа. И за това е много важно Европейската комисия да вземе е, предвид проектите за рециклиране на отпадъците, а не да отпуска помощи за депониране. Мисля, че трябва повече да мислим за рециклирането. Е, проверките е, за това какъв е потенциала в енергийно отношение на тези отпадъци, трябва да ни дадат информация дали такъв потенциал съществува и как да го експлуатираме. Депонирането трябва много да се внимава с него и не трябва да стимулираме изгарянето. Също така трябва да ангажираме и инфраструктурата, е, която съществува в Съюза, за да не допускаме дублиране на инвестиции. Що се отнася до пластмасовите продукти, които подлежат на множествена употреба, мисля, че не трябва да се стимулира разхищението. И, и премахването на неразградимите е, пластмасови отпадъци към 2020 година, според мен е много амбициозна цел. За биоразградимите отпадъци трябва да дадем възможност на тази индустрия да се развие. Значи трябва да се знае ясно кое подлежи на разграждане и кое не. Трябва да имаме много добри методи за етикетиране, за да не допускаме е, замърсяване. Мисля, че трябва да се създадат европейски стандарти, на основата на общи тестови методи, използвани в целия Европейски съюз, така че да знаем кой отпада към коя категория спада. И съвсем очевидно нуждаем се от много по-подробна информация по цялата тази тема. Мисля, че още когато се разработват продуктите, трябва да се взема предвид целта те в крайна сметка да са рециклируеми. Защото когато така е разработен продуктът, рециклирането му е по-лесно. Извинявайте, че толкова дълго се изказвах. Благодаря за изказването. Сега давам думата на господин Гербранди, като докладчик сянка. Е благодаря, благодаря на докладчика. Това е много хубав проекто доклад. Той идентифицира правилно проблемите, идентифицира целите. Аз съм абсолютно съгласен, че процентите на рециклираната пластмаса е много, много нисък. Това е, това е ужасно. Спомням си, посетих един завод за рециклиране в Роттердам миналата година. Ставаше дума за рециклиране на опаковки. Четири от пет категории се оказаха по-ефтини, когато са рециклирани, отколкото когато са нови. Защо такива заводи не се разпространяват, не се копират в други части на Европа. На следващо място. А, пла, пластмасата се разрежда, се разваря в крайна сметка в водата и има и се получават мънички частици пластмаса, които после плуват във водата, те не могат да бъдат изчистени. Какво трябва да се направи? Не бива поне нова пластмаса да, да, да попада в океаните. Един студент от университета в Делт в Холандия направи една прекрасна машина, която яде пластмасата е, тя се, тази машина се захранва с, с слънчева енергия. Вижте я в Google, наистина машината е страхотна. Това би било едно възможно решение. Т.е. тя върви по водата и яде пластмасовите отпадъци от нея. Но това е моят основен акцент и в същото време е въпрос към комисията. Кога ще успеем да се заемем с проблема с пластмасовите турбички. Една четвърт от света е забранил използването на пластмасовите турбички, а в Европа има няколко страни, които правят това, които забраняват продажбата на пластмасови турбички с добри резултати. Но другите страни не го правят. И в момента, поради европейското законодателство, тези мерки са недопустими. Ирландия 19% по-малко са броят на а, пластмасовите търбички, които се разпространяват а, в Китай, след забраната а, те са намалели, пластмасовите, пластмасовите търбички са намалели с една трета. В Вашингтон са намалели пласт, пластмасовите турбички от 22 милиона на 3 милиона. Защо комисията чака толкова дълго време, да, вместо да излезе с предложение за забрана на, на пластмасовите турбички в Европейския съюз. Имаме много добри альтернативи. А може да има допълнителна такса за пластмасови турбички. Има най-различни възможности. Аз организирах семинари, занимавам се с този въпрос, но въпросът ми към комисията си остава. Кога ще се заемем с пластмасовите турбички? Председателят благодаря. От името на зелените госпожа Алкен. Благодаря, господин председател. Е, когато искам да подкрепя господин Гебранди, в неговото желание да се направи нещо с пластмасовите турбички. Нещата са абсурдни. Е, цялата наша европейска система пречи на едно добро решение, вместо да го поощри ние имаме проблем с легитими, легитимността. Комисията би трябвало да организира кампании да обясни на гражданите защо трябва да се ангажират, е, да премахнат, да престанат използването на е, пластмасовите турбички. А какво се оказва? Имаме непреодолима бюрокрация. Освен това, благодаря на господин Проди за един чудесен доклад. Важно е да се знае, че пластмасата е важна за нашето ежедневие, за много неща е важна. Много пъти съм казвала, че е, пластмасата е лек материал, много се използва, но като отпадък също може да се използва като част от нашата ресурсна верига. Някои колеги казаха, че прекалено амбициозна е целта а, да се от 75% намаляване на пластмасовите отпадъци. Според мен това не е много амбициозно. Трябва да се направи нещо. Можем да направим като дъчанка, като държава пироманка, мога да кажа, ние сме първенци по изгарянето. Много обичаме да използваме нашите инсталации по горене, по изгаряне, но аз не съм много горда с тях. Наистина, това е, това е, може би, най-глупавият начин да се използват ресурсите, т.е. да ги горим, вместо да ги използваме отново. Е, много е трудно да се а, е, върнем от пътя, по който сме тръгнали. тръгнали пироманите обичат да горят пластмаса, така си е. Но а, какво остава за отровните вещества, в които се съдържат в пластмасата? В ПФЛЦ-то, например, трябва да обясним на обществеността какво означава изгарянето на пластмасата. И тук ние като политици носим отговорност. Трябва да осведомим хората, за опасностите и за по-добрите начини да използваме ресурсите. Възможно е биоотпадъците да решат този проблем. Имам предвид биоразградимите пластмаси. Те трябва да се използват повече. И освен това, това, което казахте за тази машина, това е чудесно. Но всичките тези пластмасови частици, които се съдържат в, в, в, в пастата за зъби, в козметичните продукти, означава, разбираме, че ето, пием си зъбите и, и изведнъж разбираме, че си мием зъбите с пластмаса. С това трябва да се прекрати. Трябва да забраним тези вещества. Благодаря, Джуди Гърнинг. Благодаря, господин председател. Още веднъж извинявам госпожа Розбах за това, че отсъства. Говори от нейно име. Много се радваме, че докладът включва въпроса за събирането на отпадъците и се посочват идеи за е, цели. Но този въпрос не може да бъде решен за пластмасата изолирано от другите продукти. И е, тук би трябвало е, да има повече стимули да не се допуска изгаряне и депониране. Това трябва да се разглежда и в по-общия контекст на директивата за отпадъците. Приветстваме този подход. Приветстваме идеята за предприемане на стъпки за спиране на незаконния износ на пластмаса от Европейския съюз. Това е лошо и за околната среда, и за економиката. И трябва да продължим да се борим е, за това да се възприема като економически ресурс отпадъкът, а не само като буклук. Във връзка с е, биопластмасите, има необходимост от по-голяма последователност при дефиницията на биопластмасите. Тези е, технологии е, се развиват много бързо, всяка година има нещо ново и има объркване у потребителите за това, кое може да се рециклира, кое следва да се рециклира и кое не се рециклира. И доста хора, които носят пластмасови турбички, смятат, че са направили нещо много хубаво, като са ги купили, защото на тях е написано биоразградим. Няма ясно разбиране, че дори биопластмасата когато попадне в океаните и започне да се разгражда на микропластмаса, тя много вреди и на околната среда, и на всички организми, които живеят в морето. Така че тук ще внесем изменение. Е, най-сетне госпожа Розбах би искала да благодари на докладчика за неговия доклад и очаква по-нататъчното сътрудничество с него по темата. Благодаря. Сега приключихме с докладчиците в Сянка и е, кавен Флоренци, Йо Ланген, Бонанини са следващите оратори колегата Суиса, Лупелюпчева, Клас Окони и Юта Халк. Забравих ли някого? Сега даваме по една минута на всеки оратор. Карл Хайнц Флоренц. Една минута не е много. Първо искам да благодаря нашия докладчик, защото той с младежки ентусиазъм предложи цели, които могат само да ни повдигат веждите и да се чудим дали можем да ги изпълним. Искам да обърна внимание на това, че последния месец имахме дебат за ресурсите и всички се надпреварвахме да твърдим какво трябва да направим. Сега действително трябва да се наложим. И тук искам да спомена една моя дългогодишна колежка, която още преди една година се оплакваше, че а, има грешка в иерархията на политиката спрямо отпадъците. Действително Дагмар, а, мисля, че беше права. А, Действително иерархията е погрешна и дори в държава като моята, където рециклираме голяма част от отпадъците, постигаме само пирова победа, защото ние разделяме всички отпадъци и разделно ги транспортираме, за да бъдат изгорени. Това не може да е правилното решение. Трябва да бъдем по-смели но от друга страна трябва да напишем какво е нужно и да започнем да работим върху съзнанието на населението, да обясним, че а, това не са само мечти на зелената политическа група, а става въпрос за бъдещето и за осигуряването на следващите поколения с ресурси. Защото в тази област действително няма истински нововведение. И ако всичко в Германия се изгаря е, и това се обявява за рециклиране, е, с е, сигурност има възможност да се изградят структури, които действително да рециклират отпадъците, а не просто да, да бъдат изгарени. Това обстоятелство трябва да се промени. Не смятам, че е реалистично да забраним определени видове пластмаса. А, всеки опитва да забрани нещо на децата си и знае какъв успех постига. Смятам, че по-скоро трябва да се стигматизират а, определени видове пластмаса. Йолайн. Йолайнен. Много се надяваме нашия председател да се наложи не само в Брюксел, но и в Берлин. Действително добре е, че разглеждаме този екологичен проблем преди е, европейските избори. Много хора е, се вълнуват от този проблем. От една страна се използва много пластмаса в ежедневието, от друга страна е, има екологични проблеми, когато отпадъците се изхвърлят е, или в природата, или в е, моретата. Така че трябва да се заемем с този проблем. Виторио Проди направил доста добри предложения. Мисля, че пластмасата трябва да има цена. А, именно поради това, че е безплатна, толкова нехайно се отнасяме с нея. И ако тя струва нещо, то ще започнем да я събираме. Смятам, че трябва също така да проверим в кои видове пластмаса се съдържат вредни субстанции, които могат да бъдат ограничени и които да могат да бъдат извлечени от обращение. Целта от 70% рециклиране на пластмасата е доста, доста амбициозна, но имаме в Европейския съюз и добри практики. Има а, общини, в които това вече се прави. И като говорим за общини, мисля, че местното ниво може да направи много, защото по места може да се поема отговорност и е, местните политици могат да влязат в диалог с обществото. Е, не на последно място във връзка с е, въпроса за изнасяне на отпадъци. Не може да изнасяме отпадъците си в други континенти. Трябва да останат тези отпадъци в нашата, нашия кръговрат. Така че екологичните стратегии трябва да бъдат реализирани като рамка в нашата стратегия. Благодаря. Сега дам думата на колегата Бонанини. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с предложенията в текста на господин Проди. Но би трябвало да се промени срокът в параграф 5 на проекта. Защото е, има райони, е, които държавите членки са обявили за национални паркове или за защитени райони. Те трябва да се предмет на особена защита, тъй като са в много уязвимо положение. Ние тук защитаваме не само околната среда, но даваме пример как туризмът може да се превърне в дейност, която се управлява вместо да се търпи безропотно. Необходимо е да се вземат мерки за много високото ниво на емисии в някои държави членки и за начина по който се транспортират определени стоки, които водят до емисии. Да кажем, когато пластмасови бутилки се превозват в продължение на дълго време в много слънчеви условия. Необходимо е да осъществяваме много сериозно наблюдение на процесите. Нуждаем се от център за наблюдение, преди да можем да постигнем целите си към 2020 година. Благодаря. Давам думата на колегата Суза за една минута. се да са далеко сежне posljedice за будучност везан. Фактът, че има много сериозни последици на тази е, стратегия, е, ме кара само да благодаря на господин Проди за неговия текст. Но ние говорим за разяснителна работа сред хората. Мисля си преди всичко за младите. Младежите трябва да имат водеща роля, защото те ще живеят в обществото на бъдещето. Те трябва да създадат бъдещето и те трябва да са наясно какви са последиците от използването и неправилното изхвърляне на пластмасовите отпадъци. Да, съгласна съм, че трябва да се преразгледа директивата, но тя не е въведена в еднаква степен във всички държави членки, може би по различната им степен на развитие. Е, може би при пластмасовите бутилки положението е малко по-добро, отколкото при пластмасовите е, турбички. Депонирането и, за... и изгарянето трябва да бъдат забранени. Е, отпадъците не трябва да се депонират. Това е основният проблем. Длъжни сме да работим за циклична економика, економика с затворен цикъл, при която се рециклира. Това, което е особено притеснително, са отпадъците в морето. Харватия, в Добровник е, имаме море и най-големият ни проблем са пластмасовите бутилки, които плуват във водата. Сега имаме 1000 километрова граница, която е и такава на Европейския съюз. Трябва също да следим какво става на пазарите на държавите извън Европейския съюз. Мисля, че конвенцията по морско право и въобще конвенциите за опазване на морската среда не са достатъчни. Е, трябва да се обърне внимание на тяхното приложение, независимо от това, за кое пристанище говорим. Лупчева. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Любчева за една минута. Моля ви да спазвате времето, иначе ще а, имаме прекалено малко време за комисията и за реакция от страна на докладчика. Благодаря, господин председател. Категорично подкрепям предложения ни доклад и подкрепям идеята за разработване на стратегия за пластмасовите отпадъци. Мисля си, че ползите от този доклад и въобще ползите от това обсъждане са многостранни. Искам да обърна внимание, че базата данни, която ни се поднася тук по отношение на пластмасовите отпадъци е много притеснителна. И да отбележа две еднопосочни тенденции, които обаче си противоречат. Първата тенденция е непрекъснато нарастващото количество пластмасови опаковки, които са все по-хубави, все по-атрактивни, диплетни, триплетни и изделята за еднократна употреба. И в същото време все по-нарастващите количества количества именно от тези е, пластмасови опаковки като отпадъци. Затова ми се струва, че е крайно време да се намери един баланс между това доколко е нужно да произвеждаме такъв тип продукти, какви са тези продукти, чиято продължителност на употреба и полезност трае часове или минути. Мисля си обаче, че проблема има далеч по-дълбоки измерения и те са свързани с технологиите и особеностите на пластмасите и това трябва да бъде отчитано, тъй като в противен случай ние ще продължим да изнасяме или да внасяме и да циркулират такива отпадъци в пространството въобще. Благодаря. Vielen Dank. Christa Klaas, eine Minute. Благодаря. Дам думата на Криста Клас за една минута. Благодаря. Пластмасата е не само вредна, както посочи комисията в своята зелена книга, тя е обвързана и с нарастващия стандарт и с брутни вътрешен продукт, който се повишава. Но ние би трябвало да се отнасяме по-съзнателно. първо трябва да се избягват отпадъците. И това е работа на потребителите. Второ, рециклирането. Действително трябва да обърнем повече внимание на продуктите и трябва да оформим продуктите така, че да могат да се използват. А, трябва да се обяснява на потребителите свързван, свързаното с а, повторното използване на пластмасата обстоятелство. Благодаря на господин Пароди, че в началото е изброил законодателството, което е в сила. Действително не можем да изгаряме и да заравяме пластмаса. Госпожа Окуни. Благодаря, господин председател, Поздравления за докладчика господин Проди за качеството на неговия доклад. Няколко неща. Да, трябва да започнем да градим европейска стратегия, за да консолидираме нормативната уредба на европейско ниво във връзка с отпадъците. Дължни сме обаче да мислим и за всичко това, което засяга извеждането от употреба, програмираното и извеждане от употреба на определени продукти. Това трябва да се синхронизира на европейско ниво, като се укрепят правните задължения и се прави разлика между разграничението градимите пластмасови отпадъци и унези отпадъци, които технически са биоразградими. Що се отнася до отпадъците в морската среда, колегата Суиса каза току-що, че е важно да се мисли и за тях. Особено като се мисли за източника. Значи, трябва да мислим за морските отпадъци, изхождайки от техния източник, откъде идват те. Е, например в Средиземноморието. Е, четири години съм живяла в Марокко и мога да ви е, уверя, че използването на пластмасови отпадъци и хвърлянето им в морската среда е катастрофално. Те първа ще берем плодовете. Я, vielen Госпожа Хок, благодаря. Няма да хваля Виторио за доклада. Той знае, че е добър. Смятам също така, че всички знаят, че това не са мечти на еколози, а реалност. Аз съм за забраната за депонирането и за механичното рециклиране. Но не смятам, че е реалистично сега да, из... да забраним изцяло изгарянето на отпадъци, преди да сме изградили съответния капацитет, защото така просто ще отворим път на злоупотреби. Трябва да е ясно, че пластмасата трябва да има определена цена и смятам, че трябва да въведем в цяла Европа система за връщане на пластмасови опаковки. Разбира се, че подкрепяме високо поставените цели, свързани с рециклирането, но също така трябва да има вторичен пазар за така получените пластмаси да си припомним откъде тръгнахме, когато говорихме за регламента, свързан с електрическите и електронните изделия. Тази пластмаса, която искаме да рециклираме, трябва действително да се подава на тази технология и съм абсолютно съгласна, че трябва да включим в цената на пластмасата и цената на, за рециклиране. Знам, че не можахме да се наложим, когато говорихме за регламента за електрическите, а, електрическото оборудване, но сега трябва да се опитаме. Благодаря ви за изказването от една минута. Сега давам думата на Хемот Мър от името на комисията. Thank you very much. Uh, <clears throat> I guess I... Uh, Благодаря. И предполагам, че и моята минута е една. Съвсем накратко. Е, много е оживено разискването по тема, която изобщо не е спорна. Няма спор между парламента и комисията. Зелената книга беше предмет на обществено допитване. Е, чухме е, становище от Економически и социален комитет, от парламента, от комитета на регионите, министрите на държавите членки проявиха голям интерес – е, има 276 е, респонденти, 4 големи папки с отговори са събрани, почти сме приключили анализа. Утре ще имаме възможност на семинар, организиран в Европейския парламент от депутата Проди, е, да направим много кратък обзор, предварителен обзор на този материал. Не мога да направя обзора а, сега, но всички а, тежки въпроси, които са откроени в Зелената книга, а, са предмет на разбирателство. Всички имат съгласие по тях, включително от отрасъла. И откровено казано, а, в началото не очаквах такава радикална готовност за подкрепа на Зелената книга. Мисля, че това може само да се похвали. Нуждаем се от смелост. Длъжни сме да предприемем действия. Благодаря, радваме се да го чуем и сега накрая давам думата на докладчика, господин Проди. Благодаря на всички, които се изказаха. Действително, дебатът беше изключително разностранен, разнообразен. Благодаря ви за всички коментари от името на всички, които работиха с мен. Ще обърнем внимание на всички ваши изказвания. Ще обърнем внимание на някои понятия, които вие споменахте. Биопластмасата се използва, се произвежда от материали, които също са пластмаса и не непременно са по-малко вредни за околната среда. Във връзка с управлението на отпадъците, мисля, че трябва да разграничаваме между биоразградимите и онези, които могат да се компостират. Това означава, че а, те се разграждат, защото се, са направени от а, биомаса. Например, една еднократна пластмасова турбичка може да има повторна употреба, а, а именно като а, възможност да се събират в нея кухненски отпадъци. А, така наречената оксоразградима пластмаса. При нея се разгражда молекулярната структура на пластмасите, но малките частици остават непроменени, т.е. молекулярните качества не са засегнати от процеса на разграждане. Така че а, тази оксоразградима пластмаса на практика е много по-опасна, защото може да попадне в хранителната верига, да бъде приета от морски организми и в този смисъл е доста по-опасна, отколкото големите пластмасови отпадъци. Това трябва да се вземе под внимание. Още една забележка. Мисля, че ще бъде възможно а, да действаме под а, мотото а, нулеви отпадъци и да гледаме на отпадъците като на ресурс, защото дори и да има такива отпадъци, те могат да бъдат преработени и могат да бъдат а, полезни. Тоест и самият ползвател трябва да разбере, че трябва да се отнася правилно към отпадъците, защото те са ресурс. Разбира се, че а, това може да спести и а, средства. По отношение, също така трябва да определим и подходящи срокове. Правителството на Великобритания е определило една стойност на рециклиране на отпадъците от 79% една, 79% от отпадъците трябва да се събират и да се оползотворяват. 72% и, и 7% от тях се рециклират и се пускат в повторна употреба. В този смисъл смятам, че нашата цел до 2020 година от 75% не е съвсем нереалистична ще включим в доклада всички ваши забележки и се надявам да постигнем още по-качествен доклад. Председателят благодаря на Викторио Пароди, благодаря на всички участници в дискусията. Смятам, че това е важен доклад, от който става ясно, че а, действително са допуснати грешки в иерархията на отпадъците самият аз живея близо до брега и, и виждам как рибарите получават пари за да отстраняват отпадъци от а, Северно море, така че всички ние трябва да се а, справим заедно с този проблем. На 26 и 27 октомври на 26 и 28 септември е крайният срок за подаване на изменения. На 4 октомври ще обсъждаме в комисията. Искам да ви обърна внимание, че а, не помагаме непременно на преводачите, ако изчитаме с бясна скорост написани текстове, така че мисля, че а, ще бъде добре а, да имаме подготвения текст, но да не го изчитаме, а да говорим свободно, а пък текста можем да го приемем и да стане част от протокола. Сега продължаваме с точка 6 от дневния ред, която отложихме. Тук става въпрос за едно възражение повдигнато съгласно член 88 параграф 2. То е свързано с официалния контрол върху продуктите от животински происход, говежди происход. И Линда МакЕванс и Дагмар от Берент, както и Сато Хаси бяха вносителите. Линда МакЕванс ще направи увода в темата. Искам да обясна <clears throat> защо всъщност съм загрижена от тази мярка по кометология прикланниците. Ние се отдалечаваме от системата, където инспектори могат да третират е, труп на свиня. Те разрязват лимфните възли, за да видят дали има възпаления. Комисията предлага е, това да, с тази практика да се прекрати, да не се гледа дали има възпаление, защото се цитират е, изследвания, които сочат, че когато инспекторите допрат а, троповете и разрежат лимфните възли, могат да се получат заразявания по хранителната верига. Това е изследване на, органа, на Европейския орган по безопасност на храните. И най-добрия начин да се спре инфекцията е да се отдели главата преди а, да се обработи остатъка на, от месото и да се влее в хранителната верига. Би трябвало а, главата да се, да се сложи в специална турба. Но е, други асистенти, работници в кланиците също се допират и разрязват месо. Оттам също може да се получи инфекция. Е, така че нека остане визуалната инспекция, но не цялата палета от е, всички контроли. Аз съм скептична. Защо? защото мярката по митология бе издадена от, на 17 юли. Ние нямахме време да възразим. А, срокът беше два дена само след като се върнахме от лятна вакансия. Защо да не може сега да подадем възражение, тъй като сега има нов закон точно по въпросите за инспекциите? Защо трябва защо трябва да прибързваме толкова и да приемаме този текст? Аз говорих с инспектори и трябва да разберем, че главите на свинете могат да заразят цялата хранителна верига. Ако обаче свинете, труповете не са проверени за възпаление, тяхното месо отива в месопреработвателните предприятия. И тези възпаления, които са в месото, ще се влеят в хранителната верига. Те <clears throat> в крайна сметка ще стигнат до нашите кремвирши. Това е което казва органа по безопасност на храните. Моля комисията да обясни по-подробно този факт, защо да не се слагат, да не се следват препоръките на органа. Освен това, защо след като въпросът е толкова важен да не се преработи директивата? През 2006 година ние се съгласих, съгласихме да се променят инспекциите и контролите. Някои от мерките а, всъщност бяха в основата на а, скандала с конско месо. Преди 2006 година имаше определени инспекции, които сега бяха прекратени. Инспекциите бяха обявени предварително. Сега има обаче разлика между кланниците и между преработвателните предприятия. Комисията трябва да обясни, моля, какви инспекции са подходящи за а, тези две предприятия, тези два вида предприятия. През 2006 година имаше предложение ние да наблюдаваме инспекциите, на инспекциите да са контролирани а, всъщност, но в крайна сметка а, тези хора, служителите от органа по безопасност на храните, се оказва, че трябва да а, контролират а, служителите, работниците от кланниците. Това не мисля, че е добре. Затова бих предложила да подадем възражение, да видим въпроса на спокойствие, да го осветлим у всички страни, да видим какви са инспекциите и контролите и докато комисията не може да ме убеди, че аномалии, патогенни организми и възпаления нямат шанс да достигнат е, до хранителната верига, аз бих поддържала това възражение. Е, трябва да вземем предвид и Организацията за благосъстояние на животните. Тази организация казва, че е, една инспекция на животното в кланицата всъщност отразява неговото здравословно състояние е, по време на целия му жизнен цикъл. Председателят Жил Еванс има думата. Um, Благодаря, господин председателю. От броя на отговорите и контактите, е, които съм установила във връзка с този въпрос, е, мисля, че е, потвърждава се опасението. Много силни доказателства имам, че става дума за сериозен проблем при качеството на храните. И аз се притесних от това, че не са изпълнени всички препоръки на ЕС. Наистина се поставя въпросът защо само една препоръка се възпроизвежда. Ние говорим е, и за разлика в размера на кланиците. Аз съм от Уейлс, където има само три големи кланици, но много малки. В големите кланици не е реалистично да се очаква, че просто визуалната проверка е достатъчна. Такава може да се окаже достатъчна само в малките кланици. Това е важен елемент от безопасността на храните, който трябва да запазим. Не ми е ясно, дали е, визуалната инспекция е, може да е, предотврати взаимното замърсяване. Е, ЕФСА е, казва, че има намален брой открити инциденти, а докладът на съответната Евро... британска агенция посочва, че традиционните методи са по-ефикасни. Значи, за мен всичко това не е ясно. Има опасение, може би, във връзка с инфекциите, не бихме искали те да се допускат в хранителната верига. Затова аз мятам, че трябва да подкрепим възражението, за да имаме пълноценна дискусия по един много важен въпрос за потребителите. Този въпрос трябваше да бъде включен в ревизията на нормативните актове за официалния контрол – и всичко това следва да бъде предмет на дебат, така че въпросите ни да получат отговор и да ни се дадат уверенията, от които се нуждаем. За това призовавам колегите да гласуват за това предложение. Благодаря. Искам да помоля колегите да бъдат кратки. Госпожа Берент. Да, аз ще се опитам. Много неща бяха вече казани от Линда и Беджел. Истината е, не знам какво се случва и съм разочарована от процедурата. Не мисля, че нито ти Бене, нито ти, Юкун, искате да подведете нарочно парламента. Но след като знаехте, че времето е ограничено, можехте да ни предупредите, защото това не беше честно. Трябва да си помислите за това. Не не. това не води до доверие във вашето поведение и аз не вярвам в това, което правите. Е, минахме, е, имахте много е, неща, които направихте, когато беше досие, когато се работеше досието с водата крава и така нататък. Но и тогава ви вярвах 100%, но сега говорим за сигурността, безопасността на хранителната верига. Но вие какво казвате? Може да се получи зараза в хранителната верига. Добре, а, но тези а, заразявания могат да се получат, ако докторите или работниците пипнат животното, но ако пък не го пипнат и не го разрежат, то животното ще отиде в хранителната верига. Нещата се си противоречат. Има ветеринари, които оглеждат животните. Колко време? Колко време работят ветеринарите върху едно животно? Една, две минути, 45 секунди. Всичко това струва пари. И още един въпрос. Има много неща. Защо избрахте като меню от ресторант едната мярка, а другата мярка не я, изпра... не я изпра избрахте. т.е. мярката, главата да се сложи в турба. Защо само тази мерка избяхте, избрахте? Ние имаме законодателство за хигиена в областта на хранителните продукти. Господин Шнелхард, господин Полз работиха върху това законодателство, върху инспекциите за месото, за хигиената на хранителните продукти. Да, то не е още завършено, но бихте могли да се посъветвате с тях. Защо не искате да поизчакате, докато имаме на лице едно сериозно законодателство? Ние няма да ви позволим да отидете на комитология. Благодаря за едната минута. Ако всеки говори по този начин, е, няма да свършим до 3 часа след обяд. Госпожа Сатухаси. Thank you very much. Благодаря. Дагмар Род Берент каза едно от нещата, които исках да засегна и аз. Процедурния въпрос. Защо да се приема акт по реда на комитологията, когато основното законодателство е предмет на преразглеждане? Простичко казано, страхувам се, че ако това предложение се приеме, имам предвид този проект на акт по реда на комитологията, хората ще започнат да подготвят нови стандарти за храните. Не мисля, че от това се нуждаем. Беше казано, че не трябва да се пипат животните, за да не се разпространява заразата. Но Агенцията на Великобритания за стандарти в хранителната верига е проучила въпроса и проучването е установило, че недокосването на животните не е пречка за заразата. има тук данни с статистическа значимост. 53% увеличение на неидентифицираната зараза в трупното месо. Значи 53% от заразите минават неуловени. Това е при съпоставката на традиционните и новите методи, които се предлагат. Не мисля, че Великобритания е с най-тежко положение. Наистина, кланиците сигурно, кланиците сигурно искат да намалят разходите си и да се справят с задълженията си по-бързо, но ние сме длъжни да мислим за доверието на потребителите, за тяхното здраве и за доверието им в системата. Следващият оратор, благодаря. Най-важният въпрос е защо използвате процедурата на комитология, след като официалните контроли вече са разпора... разпространени, защо това, тази задна вратичка се използва. Колегите казаха вече всичко, аз моля само за подкрепа. Благодаря, казва председателят. Сега идват наред колегите които не бяха, не са работили по доклада. Фредерик. Не говори от свое име, от името на Корин Лепаж, която следи досието от името на либералите и не можа да присъства. За това ви предлагам нейното мнение и бележките. По това предложение се предлага да се ограничат проверките постмортем на трупното месо, като само се извършва визуална проверка с твърдението, че ще се намали заразата. Е, според Корин трябва да имаме предвид професионалните е, асоциации и тяхното мнение. Е, тук се рискува да се пропуснат други зарази, а не само кръстосаните, тъй като контролът ще е само визуален. Не може да се намали ролята на ветеринарния контрол, особено след скандалите в историята на нашата хранителна хранителна безопасност, продоволствена безопасност, особено този с конското месо. За това е, Корин подкрепя възражението, но тя ще изслуша с голям интерес отговорите на комисията на големия брой поставени въпроси, които тя напълно споделя. Благодаря, Дюди Гърлинг и госпожа Шнелхарт. Благодаря, е, господин председателю. Не подкрепям възражението. Мисля, че връзката, която правят редица колеги между скандала с конското месо и това предложение е подвеждаща. Ние в тази комисия разисквахме скандала с конското месо, разисквали сме го често. Някои от нас бяха докладчици в сянка по доклада на госпожа Ланге и е, това е, е нещо съвсем различно. Там имаше умишлена злоупотреба, умишлено заблуждение. Ако смятате, че е, това е, предложение ще доведе до е, умишлено пускане хранителната верига на месо, което е заразено, това е сериозно обвинение. И всичко това напълно заблуждава. Това е емоционална позиция. Трябва да се придържаме към фактите. Също така, Противо, противопоставям се на използването на а, хиперболизирани статистически данни. Говори се за 30%. 30% от какво? Само 1,3 на 100 от трупното месо има инфекции, най-вече установени визуално, особено там, където са позволени такива проверки. Значи говорим за една трета от 1,3%, а не е, за някакви драстични цифри, които се подразбират на пръв поглед и на първо чуване. Мислейки за това и дискутирайки темата, мисля, че начина по който ни се представя всичко е непропорционален. Също бих казал, че е, с мен са се свързали само профсъюзи по тази тема. Е, възможно е, е към комисията да се да са се обърнали е, и представители на индустрията, може да са се обърнали и към държавите членки, обаче при мен се оплакват профсъюзите, които се страхуват, че ще изгубят работни места. Благодаря. Въпросът го обсъждаме от а, доста време. Знаем, че така както се проверява а, месото сега, не позволява откриването на всички проблеми и зарази. Това е изходната ни точка. Сега комисията прави предложение да се отмени една, едната форма на проверка, но не предлага с какво да се замени тя. Смятам, че предложението от една страна е съмнително като формулировка, от друга страна не бих искал това да бъде делегиран акт. За какво става въпрос? Визуалният контрол се отменя а, с а, аргумента, че се пренася зараза чрез а, отварянето, разрязването на лимфни възли. Смятам, че това е глупаво. Всеки, който е бил в кланица, ще знае за какво става въпрос. А, освен това, а, компетентните органи а, биха могли да предложат това, ако смятат за целесъобразно. Сега компетентните органи а, вече не се споменават в а, предложението, защото а, Смятам, че това е най-важната инстанция, която трябва да съпътства проверките и която трябва да ги а, одобрява. Така че а, трябва да се отнесем много критично към това предложение. Благодаря, Кайш Лютер. Дагмар already Аз ще бъда също много кратък. Дагмар каза всичко, което исках да кажа, но едно нещо ще добавя. Джуди, към Джуди Гърлинг. Дори да има разлика в е, това предложение и това, което искаме, дори когато става дума само за 30% от 1,3%, а, това означава, че 400 хиляди европейци всеки ден може да имат на масата си пържола а, е, с туморили с е, възпаление. А на... Това е голям скандал. Ние не искаме е, хората, 400 е, хиляди човека да гледат ужасено в чинията си. Така че все пак, дори когато става дума за малък брой, малък процент, много хора ще са оплашени от храната, която ги чака. И така, Крис Дейвис, следващият оратор. Благодаря. Аз е, трябва да кажа, имам интерес. Аз съм 20 години вегетарианец. Сега, но здравето на потребителите е много важно. Бе ми казано, че това предложение ще намали рисковете за здравето, а не напротив. Ако комисията иска да, отделя, да отегля тази, това възражение, трябва, трябва много силно да аргументира. Моят аргумент е, казаха ми, че ветеринарите подкрепят тази промяна. Но също така видях литература, в която се казва, че ветеринарите не подкрепят тази промяна. Моля комисията да обясни защо. Софи Окми. Благодаря, господин председател, Много бе казано. Припомням от името на групата ЕНП, че трябва, разбира се, да дадем предимство на сигурността в продоволствената верига и сигурността и безопасността на гражданите. Комисията да ни казва, че става дума за адаптиране на правила с цел увеличаване на продоволствената сигурност, на безопасността в продоволствената верига, но изхожда само от някои препоръки на комисията. Имам няколко въпроси. Ето първият. В конкретиката на кланицата като се махне съществуващият контрол, няма ли да има да има намаление на бдителността. Второ, в доклада се казва, че ще се вземе решение за физически контрол, ако визуалният контрол не е дал добри резултати. Кой, кога, как? Това решение е, за физически контрол ще замести ли е, визуалния контрол и как ще се вземе това решение. След това, увеличението на проверките вътре в кланиците, как ще доведе до повече контрол. été, euh, déjà été abordé. Останалите въпроси, които исках да задам, вече се чух. Um Благодаря, давам думата на комисията, за да отговори на въпросите. Yes, thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председателю. Първо, искам да обясня защо е, извършваме тази процедура и защо сте получили е, така късно е, документа. Ние сме също администрация. Гласуването беше през май. Известно време бе необходимо за преговорите и е, пуснахме документа в системата веднага след превода. Е, за съжаление, е, стигнах документа до вас е, след е, лятото и това може би намалява времето ви за анализ. През май е, получи предложението подкрепата на държавите членки, както казах, но разбира се, ние не искахме да се развие процеса по този начин. Най-напред няколко думи за системата на проверка. Сегашната инспекционна система е от миналия век – и основните актове са от края на 60-те години с туберкулоза, трихинелоза, бруцелоза, истински заплахи за човешкото здраве по това време при консумацията на меса. Сега проверките са много усъвършенствани. Животните с бруцелоза, туберкулоза или трихинелоза изобщо не влизат в хранителната верига и е, кампилобактер е, и салмонела са най-големите заплахи. Значи, трябва да се откажем от това ветеринарите да изпълняват е, досегашните си задачи, защото те трябва да се пренасочат към задачи свързани с новите заплахи. Накратко ще поясня какво правим с този проект. Въвеждаме промени в информацията за хранителната верига. Това е документа, който от ферма до кланица съпровожда животното, за да се отрази статусът от гледна точка на трихинелата. Информацията за хранителната верига трябва, разбира се, да бъде прегледана и от ветеринария в кланицата. С проекта ние изясняваме ролята на официалния помощник. Но това е много важно. Запазваме задълженията на официалния ветеринар, така че нито ограничаваме отговорността му, нито а, намаляваме задачите на официалния ветеринар. И както беше казано от няколко а, депутати, а, ние а, решаваме да не се извършва постмортем проверка на лимфните възли. Но разбира се, когато види нещо, ветеринарият, той ще пристъпи към извършване на разрез, въпреки че този разрез не се извършва системно. Не искаме ветеринарите системно да режат стотици и стотици лимфни възли. Искаме е, ветеринарите е, да поемат отговорността си в смисъл е, да направят връзка между информацията, която съпровожда животното, спред смъртните проверки и проверките след настъпването на смъртта. Това, което също правим с този проект, е да въведем повече правила за микробиологичния контрол за салмонелата и салмонелозата. Това, което не правим е да ограничаваме задачите, ролята и постоянното присъствие на официалния ветеринар. Повтарям, официалното присъствие, неговите задачи и отговорност продължават да съществуват без промяна. Той трябва да проверява всички трупове. Но искаме да изясним тази роля от гледна точка преди всичко на салмонелата. Също така не искаме да намаляваме капацитета за разкриване на е, проблеми със здравето на животните, които могат да доведат и до проблеми в общественото здраве. Както казах, инспекцията от страна на ветеринария за месото има три елемента. Информация а, за хранителната верига, проверка преди настъпването на смъртта и проверка след настъпването на смъртта. Искаме ветеринаря да има повече време да съчетае тези три елемента и да види дали контрола трябва да бъде по-интензивен. Включително чрез срязване на месото или въобще на част от трупа беше поставен въпроса за абцесите, за инфекциите. Ами, това е разбираемо. Ако има абцес, е, е, лимфните възли няма да бъде няма да бъдат нормални и е, тогава ветеринарят може да направи необходимия срез, за да гарантира недопускането на зараза в хранителната верига. Говорим за правила, приложими в кланицата. След това месото отива от кланицата в завода, в който се правят разфасовките и след това попада при месаря. И чак при месаря и чак до месаря се извършват проверки. Ветеринарите естествено извършват пълноценен контрол, когато има възможност да се реализират повече рискове. Изходили сме от доклада на ЕФСА, да, това е вярно. Това е процес, който отдавна започна. Пакетът за хигиената датира от 2004 година. С него се въведе известна гъвкавост но в общи линии системата е без промяна от края на 60-те години. Междувременно няколко председателства се занимаваха с въпроса, имаше няколко конференции на различни семинари, някои от вас са присъствали и заключенията бяха, че се нуждаем от известна гъвкавост, за да се обърне внимание на риска за общественото здраве при днешни условия в хранителната верига. Както казах, е, искаме е, да обърнем внимание точно на сегашните рискове. Кампилобактери, салмонела, а не бруцелоза и е, туберкулоза. Има изследване на ЕФСА от Великобритания и от Дания. Също сме проучили проучвания, изследвания. Едно от тях бе спомената които а, проучвания а, вземат отношение към а, новите методи и тяхната ефективност спрямо а, традиционните методи. Ролята на ветеринарите ни най-малко не се намалява. Напротив, той вече има задължение да контролира и трите части, и трите елемента на проверката – кланицата. Както казах, това е информацията за трупа, проверката преди смъртта и проверката след смъртта. Значи е, сега нашият подход е в много по-голяма степен основан на риска, отколкото преди, когато ветеринарят бе длъжен да реже всички лимфни възли. Така че, в заключение, е, Нашето предложение съдържа само технически уточнения и не засяга съществени елементи на изискването за проверка и инспекция. Може би в последващата година ще разискваме е, преразглеждането на системата, но по линия на друг проект. Целта е по-висока ефективност и по-голямо внимание към релевантните сега съществуващи рискове. В никакъв случай не се намалява ролята на официалните ветеринари. И ние нямаме никакво намерение да дерегулираме нещо, което беше казано. Не, няма да дерегулираме проверката на месото. Напротив, запазваме ролята на официалния контрол на ветеринарите да гарантират безопасността на месото. Естествено, съгласни сме с парламента, че когато законодателството трябва да бъде променено в съществени насоки, длъжни сме да обсъдим тези идеи с парламента и с съвет. Благодаря. Благодаря. Въпросът е Лигна Матеван. Искам да спомена, да попитам комисията за инспекторите, които са в кланицата. Зная обаче, че те отиват, те не са през цялото време в кланицата инспекторите имам предвид, те отиват само на проверка на 6 месеца и то това е по принцип предварително обявена проверка. И затова имахме този проблем с конското месо, там където кланицата обработва няколко вида добитък. Въпросите са много. Въпроси за безопасността на храните, трудово законодателство, хигиенни условия, но комисията знае, че именно защото има много пресечни точки, започнахме с, това, с тази промяна. Това са определени препоръки от органа по безопасността на храните. Но защо така или иначе следвате само една препоръка, а не всичките, които ви дадоха? Моля, комисията има думата отново. Благодаря. По отношение на инспекциите в кланицата и ветеринарите, които са не винаги на разположение в, в кланицата. Това е традицията от около 5 години. Прието е, че ветеринар няма нужда да бъде непрекъснато през цялото време на лице. В зависимост от риска, както преценят властите, той може да бъде викан. Сега в месопреработ... месопреработвателния завод там ветеринара може да е непрекъснато. Но в малки предприятия няма нужда от ветеринар. И това е прието. Ние въведохме гъвкав принцип. Разрешихме на малки предприятия да продължат в малък мащаб своята продукция. Тогава казахме, че няма нужда от наличие, непрекъснато наличие на ветеринар. Сега по отношение на възпаленията, на абсцесите, не би трябвало те да се вливат в хранителната верига и чрез това предложение ние се опитваме да изключим тази, тази възможност. Потребителят няма да бъде застрашен. Господин Шнелхарт. Господин Хортшнерт, в член 2 на досегашния регламент е записано, че и към момента не трябва да се разрязват лимфните възли, а, а с а, съгласието на, на консуматорите. Сега а, се твърди, че не трябва да се разрязват лимфните възли, но не е ясно кой поема отговорност. Тоест, ако не искаме да, да променим делегирания акт, трябва да знаем как. И за това можем само да сме против това предложение. Благодаря, казва председателят. <laughs> Gut, wir sind, wir sind äh, damit am Ende der Debatte. С това приключихме този дебат. Ще гласуваме по него днес след обяд. Моля всички колеги да си вземат картите за гласуване и ви пожелавам добър апетит, независимо дали ще ядете вегетарианско ястие или ястие с месо. Моля всички да дойдат точно в 3 часа. Добър апетит!